Приехме протокола от вчерашното заседание. Всички документи наред с протокола е, са на разположение. Има ли възражения? Няма възражения. Значи протоколът се смята за прият.